Не бива да забравяме това, така че комисията ще продължи да работи в тази насока и не бива да забравяме полките от миналото.